Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, искам да ви поздравя и да представя дневния ред на днешното заседание. Нямам допълнителни съобщения, които да направя. Трет. Четвърта точка от дневния ред е кратка информация относно оценката на газопроводите и нефтопроводите в Европа. Представя се от Кови, госпожа Панзен и господин Петерзен. Искам да ги представя тук и да ги приветствам добре дошли. За този проект сме отделили един час. Кой ще започне? Давам думата на госпожа Ханзен. Моля, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. I'm Dina. Благодаря. Аз съм от консултантска компания COVID, която е базирана в Дания. Съвсем кратък увод. Този документ беше поискан от нас. Идеята беше той да бъде кратък, да съдържа факти, свързани с економически и политически въпроси, свързани с газо и петролопроводите в Европа. Така че идеята да има едно обективно и актуално описание на ситуацията. Сега давам думата на моя колега, господин Педерсен, който в нашата фирма Кови отговаря за економическите аспекти. Той ще продължи с представянето. Thank you very much. Много ви благодаря. Ние ще разгледаме тази презентация. Ще обсъдим веригата на доставките. Ще представим картата на инфраструктурата, ще разгледаме някои конкретни въпроси и след това ще има време за въпроси и отговори. We are only looking at the pipe as the infrastructure. Ние разглеждаме тръбопроводите като инфраструктурни обекти. Не говорим е, за продуктите, които се пренасят по тях. Има някои разлики, очевидно, между газопроводите и петролопроводите. Важната разлика е, че газопроводите обикновено са пряко свързани с източника на доставките и доставките се насочват към крайния потребителя. Природният газ е относително негъвкав продукт за подаване в тръбопроводите. Гъвкавостта е твърде ограничена, тя може да се осигури чрез доставки на втечнен или компресиран газ. Нещата са по-опростени при петролопроводите. Транспорт и съхранението са по-гъвкави и по-ефтини. И също така петрола може да се транспортира по много различни начини, което засилва конкуренцията. В този случай се прилагат общите европейски правила за конкуренцията. Това въжи и за инфраструктурата. За природния газ инфраструктурата и достъпа до нея са регламентирани. Тук виждате картата на вече изградените и планираните Петрол и газопроводи и други части от инфраструктурата. Currently, uh, gas... По-настоящен природният газ се използва 500 милиона кубични метра годишно. С времето този обем се увеличава. И според най-оптимистични сценарии за използване на възобновяемите енергийни източници за енергийна ефективност, смята се, че след 20 години обемът на използвания природен газ ще бъде същият, както сега. Също времено производството на газ в Европейския съюз ще намале от 200 до 100 милиарда кубически метра повишеното потребление и повече внос, както и допълнителни инвестиции в инфраструктурата. По тази причина ще са необходими. В момента капацитетът за внос е достатъчен при нормални условия. Но с увеличаването, което се очаква, очевидно трябва да бъдат направени нови инвестиции. Разликата между производството и потребление днес се покрива с внос от Русия, Норвегия и Алжир. Внася се петролен, втечнен, петрол, е, втечнен природен газ, извинете. Uh, new possible imports uh, uh, import възможни междусистемни връзки и бъдещи проекти е, в бъдеще определено ще са необходими, за да се осигури вноса. Днес също така имаме съоръжение за втечнен природен газ, и това е една от възможностите за диверсифициране на системата. В дългосрочен аспект очаква се преминаване до голяма степен към по на находища в Русия, Иран, Катар, Близки изток. Днес имаме три или четири региона, важни от гледна точка на природния газ. Север, юго-исток, юго-запад. Също така в някои случаи Балтийския регион и Финландия се разглеждат като подобен регион. Критериите при определяне регионите са основно и източника и географическото разстояние, което е важно при оценка на това къде ще бъдат изградени газохранилищата. Най-важният коридор върви от северо-исток, от Русия. 33 процента от потреблението на Европейския съюз се захранват от него. Също така има коридор, който идва от Норвегия, 18%. След това юго-западния коридор от Алжир, около 10% идват по него. И имаме възможен юго-источен коридор, който в по-далечено време, в по-далечено бъдеще, може да бъде използван за целите на диверсифицирането на източниците и маршрутите. The internal uh, transmission grid is uh... Вътрешните преносни мрежи в северния регион. Работят в Холандия, Белгия, където има много висока частота на такива съоръжения. Подземните хранилища се намират най-вече в Италия, Германия, Австрия. Капацитетът е голям но този капацитет е недостатъчен като цяло в другите страни. Системата е сравнително млада, но и добре функционираща. Имаме някои нови тръбопроводи. един, който идва от юг, зеления поток, който свързва Либия и Италия чрез Сицилия. може би ще има нов тръбопровод между Нидерландия и Обединеното кралство, още един между Гърция и Турция. Строи се също така един в Балтийския регион. Също така има един, който се строи от Алжир и Тунис към Сицилия и Испания, между Русия и Германия, между Алжир и Италия. Също така има проект Набуко, който ще свържи Каспийския регион и Централна Азия, а също и Близкия изток, с Европа през Турция. Тези нови системи 90 милиарда кубометра е потенциала на капацитета на тези нови тръбопроводи. To sum up, Основният ни проблем е, че има несъответствие между потреблението и доставките. Това вече беше споменато. Трябва да укрепим съществуващите коридори и да създадем нова инфраструктура. Също Трябва да посоча, че политиката 2020-2020 на Европейския съюз ще повлияе значително върху потреблението на природния газ. Потреблението на природния газ ще се увеличи, защото ще има нужда от повече работещи с газ електроцентрали, с с цел да се изведат от експлуатация централите работещи с въглища. Разбира се, това ще бъде свързано също се използва на възобновяемите енергийни източници. Що се отнася до петролопроводите? От, е, пай... Имаме внос по една от най-дългите тръби, която идва от Русия – и доставя, и доставя газа за източна Европа. В един момент се разклонява на три части. Това е тръбопровода Дружба. Тръбопроводът е в Беларус, Полша и Чешката република и Словакия. The other important pipeline is from the Norwegian. Важен тръбопровод е този, който започва в Норвегия. Капацитетът на тръбопровод дружба е 100 милиона тона годишно. Капацитетът се използва изцяло, а обаче има някои несъгласия, поради което сегашния капацитет е 65 милиона годишно. Тона годишно. Затова Русия възнамерява да подава газ към Източна Европа с танкери, а не чрез тръбопроводи, което може да повлияе доставките за Източна Европа. Друг, друг важен тръбопровод е тръбопровод от находищата в Норвегия към Обединеното кралство. 40 милиона тона е капацитета. EU, uh, Тук виждате карта на тръбопроводите, 33 000 км общата дължина. От тази карта виждате, че в бъдеще се очаква изграждането на много малка връзка в Европа. Защото в момента две големи системи в Европа са де-факто разделени. Говорим за петролопроводите в Европа. Така че това е което се очаква в бъдещето. да се преодолее ограничението, свързано с липсата на връзки между източната и западната система от петролопроводи. Сигурността на доставките, разбира се, има голямо значение, особено за източната част на Европа. Руската политика за транспортиране на петрол чрез танкери може сериозно да повлияе източната част на Европа. Също така очакват се нови проекти, те вече се разработват. Един ще свързва Констанца и Триест. От Флоре в Албания ще има също така връзки до други райони. Също така от Одеса до Гданск ще има цял тръбопровод без прекъсвания. Uh, Това ще позволи да се диверсифицират маршрутите за снабдяване с петрол. Що се отнася до тръбопроводите, само много малка част от петролопродуктите се транспортират по тръбопроводи. 80% от петролопродуктите се транспортират с моторно превозни средства, кораби и влакове. Връзката между източната система от тръбопроводи и западната система петролопроводи е твърде слаба. Обсъждаше се дали пазара на петрол трябва да се включва в вътрешния пазар на енергийни ресурси. И тук съм посочил някои от параметрите. Споменахме, че газопроводите са технически по-сложни и разходите по поддръжката им са по-високи, отколкото тези за петролопроводите. Необходими са големи хранилища, за да може системите за пренос на газ да работят ефективно. В Европа има ограничения за резервния поток в магистралните тръбопроводи и това засяга сигурността на доставките за много страни, каквито са, например, Испания и Франция – също така, подобни проблеми съществуват между Унгария, Чешката република, Словакия и Австрия, където изниква също проблема и с подаването на насрещна пота, когато това е необходимо. Също така техническите стандарти и процедурите за експлуатация често се различават в различните държави, което също затруднява всекидневната дейност. това засяга също и разпределението на капацитета. Всички тези фактори намаляват ефективността на всекидневната експлоатация на петрол, на газопроводите, извинете. От економическа гледна точка тръбопроводите са само свързващи две крайни точки. Няма възможност за альтернативно използване. And uh, uh, the market for oil transmissions uh, is considered. Пазарът за пренос на петрол се разглежда като един отворен пазар, докато пазарът на природния газ е регулиран. And third party access applies to all parts of the Принципът за достъп на третата страна се прилага към цялата инфраструктура, свързана с природния газ. За да се повиши сигурността на доставките и да се развие пазара на природен газ, необходимо е да се подобрят мрежите. Трябва да се осигурят по-ефикасни процедури за трансгранично разпределение, на наличния капацитет на тръбопроводите. Също така загрижеността за сигурността на доставките е свързана с транзитните маршрути, които преминават през нестабилни страни. Този въпрос вече беше споменат по-рано. между системните връзки в рамките на Европейския съюз имат важна роля за сигурността на доставките и за осигуряване на бъдеща конкуренция на пазара на природен газ. Тук виждате, че има точки за внос на газ, вече изградени и планирани са силно обозначени вече съществуващите междусистемни връзки и също така има бъдещи пунктове, бъдещи междусистемни връзки, които ще бъдат изградени. Виждате, че в източната част на Европейския съюз ще бъдат увеличени между системните връзки, за да се позволи насрещно подаване. Също така виждате подобна ситуация в големите страни, като Испания и Франция. Тези междусистемни връзки са необходими, за да се укрепи инфраструктурата. Новите междусистемни връзки се изграждат най-вече преди съображения за сигурността на доставките и стремеж да се развие вътрешния пазар. Важно е, разбира се, да се установи кой ще направи тези инвестиции, защото не всички тези междусистемни връзки са жизнеспособни от економическа гледна точка, особено в източната част на Европейския съюз. <clears throat> There's a need for uh, harmonization. Необходимо е да се хармонизират стандартите за надежност на доставките сред държавите членки. Диверсифицирането на доставчиците също така е необходимо с цел да се намали зависимостта на Европейския съюз от Русия и нестабилни транзитни страни. За това са необходими големи инфраструктурни проекти, като Набуко и други, които са включени в трансевропейските мрежи. В някои случаи износители не поемат ангажименти да доставят газ за тези инфраструктурни проекти. И накрая ще разгледаме две междусистемни връзки между изолирани региони и основната част от системата. Посочихме, че един е такъв регион са Балтийските държави и Финландия, а другият включва северната част от Польша и Централна Швеция. Тези острови в Европейския съюз представляват изолирани региони от гледна точка на разработване и внедряване на газовата инфраструктура. Преодоляването на този проблем ще доведе до политически и економически ползи благодарение на по-добър достъп към изолираните региони. Много ви благодаря. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Сега вие имате думата. Първо ще дам думата на колегата с докладчика да вземе думата. Искам да ви помоля, че до 4 часа трябва да приключим с тази трета точка от дневния ред, след това трябва да продължим. За това говорете а, кратко, точно и ясно. Колегата си има думата. Благодаря. Това проучване, което беше представено, е един много полезен инструмент, за да можем да се запознаем с сегашната ситуация, в която се намират структурите за пренос на горива, както се запознаем с положителните, слаби и силни страни. Благодарим за тази е, работа, която е свършена. Тя е свършена от някой, който е много добре запознат с е, тази теорията и може да работи е, като има поглед върху цялата област. Това про когато ние започнахме да се занимаваме с директивата за свързана с сигурността на доставките, ние тогава нямахме на разположение а, тази информация или за стандартите минус едно, преимущества и недостатъци на отделните стратегии. Аз съм сигурен, че ако това, това проучване се проведе сега, то щеше да намери място в този текст. Искам да благодаря на докладчиките, го поздравя за изготвения доклад. Искам да направя два коментара. Тези дни ние чухме, че а, структурата за а, пренос на газ е много скъпа и изисква много инвестиции в размер на милиарди евро. Сега по отношение на и до изграждане на стратегическите връзки, както и а, потока и в двете посоки. Усъвършенството на тези инфраструктури а, изисква големи разходи. Искам да ви попитам дали вие сте съгласен с тези стратегически на пречни връзки и за поток в двете посоки. може ли да дадете някакви общи данни, какви ще са разходите и дали ще е възможно а, движение в двете посоки? Е, относно международните монополи, единственият. Има един доставчик за внос, разпределяне, съхранение и така нататък. Това го правеше една фирма. Сега, с либерализирането на пазара, всички имат еднакъв достъп до мрежите на трети страни. Разбира се, има и предложения. Смятате ли, че ще е добре да да провеждаме общи разговори с външни доставчици, с трети страни. Европейския съюз да, да, да е да представлява на общо звено и да говорим с трети страни, с трети доставчици, така че да имаме по-голямо влияние. Искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Благодаря ви. О, колеги Кабайо. Благодаря колегата Кабайо. Thank you very much. Um, thank you, Chair, and thank you for... Благодаря, господин председателю. Благодаря и за представянето на доклада. Високо цена работата ви, но имам въпрос. Този въпрос е свързан с доставката до отдалечени региони. Съвсем накратичко накрая говорихте по този въпрос. Мисля си, че едно от решението са терминалите за втечнен газ, но те са економически жизнеспособни само за определени е, райони, които имат над определен брой жители. Някакви решения търсили ли сте, например, за Ирландия? Там има такива острови, или пък още по-отдалечени острови от Азурите, Мадейра, някакви решения, да речем, за острови, където има 300 или 150 хиляди жители, потенциални решения с използване на втечнения газ. Има такива решения, които се използват в Норвегия за изолирани региони, които са отдалечени от брега, мислите ли, че може да ги използваме за по-малките острови? По-настоящем обаче тези терминали за втечнен газ се строят само когато населението е над 500 000 жители. Запознати ли сте с альтернативните технологии? Благодаря. Danke, herzlich, Frau Kollegin Jordan Cisley. Пожа Цитли има думата. Представител, туди аз имам... Благодаря за вашето представяне. Аз имам един въпрос относно инфраструктурата за пренос на газ. Вие, вие казахте, а, че трябва да очакваме увеличаване на потреблението на, на а, газ вследствие на промяната на климата. Видяхме тази карта която ни показва проектите за бъдещето развитие на инфраструктурата за пренос на газ. Мен би ме интересувало дали може вие да дадете вашето мнение, дали тази инфра... инфраструктура ще е достатъчна. И а, до каква степен можем да покрием покачващата се нужда от газ? Не би ли трябвало да се планира по-голям капацитет? Може ли да ни представите данни за планове, свързано с увеличаването на потреблението на газа в държавите членки, както и в връзка с стратегията за борба срещу изменението на климата? Благодаря ви. Благодаря ви, колегата Сабвила. Е, Благодаря, господин председател. Смятам, че това проучване е изключително добро, но искам да задам един общ е, въпрос. Вие казахте, че по отношение на тръбопроводите, проводите, че газ ще се пренаси от Русия, Иран и Катар. По отношение на петрола в Иран. Искам да ви попитам, защо нито Русия, нито Катар, нито Иран ги споменахте в тази връзка. Комисията и от парламента също не се казва нищо. Аз съм нов депутат. И има ли една обща стратегия и общ подход а, относно политиката с Русия? Това не трябва ли да е едно търговско споразумение? Ти купуваш, аз продавам. Искам да знам от тези, които са провели проучването, дали не могат да дадат повече а, информация. А, какви са наши търговски взаимоотношения с Русия, както и по отношение на Набуко и като Русия като а, основен инвеститор в този проект. В областта на енергетиката, където работих преди това, 31% годишно през Набуко не е възможно да се осъществи като стратегия. За да може Набуко да е, е, е един жизнеспособен проект. Защо е така? Защото през последните години представителите на външното министерство на САЩ казаха, че всичкото, всичко това, за да може да се осъществи, за да може да се осъществи Набуко, имаме нужда от Русия като партньор. Следващия партньор е Иран по отношение на Набуко. Има а, е, Германия, Франция оказват натиск. В същото време ние виждаме, че Америка също протяга ръка да се намеси. Но виждаме, е, Иран ще помогне, може би в тази насока, но трябва да видим от политическа гледна точка как ще се развият нещата. Може би е, ще може още веднъж да ни а, обясните значението на Иран и какво а, какво ще допринесе а, по-силното ангажиране на Иран а, по отношение на доставката на газ, в, а, както и а, в тази южна част на Азия, Иран, Ирак и други държави. Вие говорихте и за арабския свят, за Средния изток. Това, с което казахте, аз не съм съгласна. И има много държави в арабския свят, които наистина а, са много. А, може да се речита на тях. А, например, Катар и Бахр... Бахрейн. Те са много надежни партньори. А, по отношение на разпределянето на един тръбопровод, който може да премине през тези държави. И те са много, а, много по-надежни партньори, отколкото Египет. И може би няма да има нужда от толкова големи инвестиции, защото а, емирствата могат сами да инвестират в а, тези тръбопроводи. Може да ни кажете от економическа гледна точка дали това е възможно. Но когато имате държави като Русия, Катари и Иран, които имат залежи на газ, не може просто да ги изключите от вашето проучване. Трябва да погледнем фактите. Отвън, погледнато отвън, не се случва много в тази насока. По отношение на енергийната сигурност, това е една обща тема. Европейския съюз и в частност парламента се дистанцира такова поне е моето впечатление, че те се дистанцират от арабския свят, от Русия. В арабските страни има природни залежи. И в заключение, това, което се отнася до тръбопроводите във вашето проучване, те а, трябва по-подробно да бъдат разгледани и да се види а, кои държави могат да са главни преносители а, на. А... Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Благодаря за представенето. Искам да направя няколко бележки. Имам и един въпрос по 6.4 в представянето, което е диверсифицирането на източници на доставка на газ. Установих тук факти, които водят до идеята, че двата тръбопровода на Буко и Южен поток не могат да бъдат построени едновременно, тъй като ще бъде много трудно да се намерят инвеститори и за двата проекта, или пък достатъчно газ и за двата тръбопровода. Така че може да има и политически интерес от определени доставчици или от държави членки които искат да защитят а, този интерес е и в случая до 2015 да се завърши на Буко, а Южен поток да се завърши в 2013. Заключението, което може да извлечем от този подход е, че трябва да дадем приоритет само на един проект. И този проект трябва да бъде Южен поток. Защо? Защото а, при него има и финансиране и достатъчно газ, които са осигурени. А, на скорошния енергиен форум в Румъния за Черноморския басейн, председателя на ЕНИ, една фирма, заяви, че тези два проекта не се конкурират, напротив се взаимодопълват. Той обаче също така каза, че капацитета на Набуко не е достатъчен, а, да достави на Европа количеството газ, което е необходимо. Освен това, той добави, че енергийната сигурност си е проблем, но вече не е приоритет. Също така заяви, че е необходимо да се диверсифицират ресурсите и да се прилагат нови правила. Това е една позиция, която бе изразена и от други анализатори и експерти в а, тази сфера. Що се отнася до увеличаването на транспортните маршрути, Южен поток може да бъде един изключително важен проект. Но ако говорим за енергийна сигурност и диверсифициране на източниците за Европейския съюз, то тогава пък Набуко става по-важен. Основният проект на Европейския съюз от тази гледна точка и проекта на комисията, според мен и за много държави членки, е Набуко. Поне до момента нещата стояха така. Имайки предвид тази информация, имам следния въпрос. Какво е вашето становище по отношение на приоритета, който Европейски съюз трябва да приеме, що се отнася до тези два проекта. Кой от тези два проекта би трябвало да бъде приоритетен според вас, имайки предвид потребността от една страна да диверсифицираме източници и да увеличим от друга енергийната сигурност. Би ли било възможно да използваме механизмите за интервенция, които предлага Европейската комисия, когато има енергийна криза, например, ако държавите членки на Европейски съюз решат да дадат приоритет на поток, на Южен поток, извинете. Благодаря ви, уважаеми колеги. Остават ни 10 минути. Има още 4 има колеги, които искат да се изкажат. Също е мнението на комисия. И искаме и отговор да получим. Моля ви, по-кратко. Гос... А, колегата Вагнер има думата. Eh, Благодаря, господин председателю. Ще следвам указанията ви. и Наистина ще говоря кратко. Искам освен това обаче да кажа, че ми беше изключително интересно да изслушам тази презентация. Не съм а, запознат с а, газопроводи и нефтопроводи в Европа и мисля, че днес следовят научих много. Разбирам обаче от държави членки и от това как функционират заедно държавите членки. Затова имам известни съмнения, като слушам как работят нещата в тази сфера, защото дори по-стари държави членки, като че ли нямат достатъчно сили. Малко им се подгъват коленете, що се отнася до това да издържи тежеста на економиката им при доставките, които имат. Е, това доста ме безпокои. И затова информацията, която ни подадахте, е изключително важна и изключително интересна. Това като че ли е най-интересното от всичко, което се случва в Европа. Казвайки всичко това, обаче, искам да попитам до каква степен настоящата економическа рецесия извинете, и съответното свиване на потреблението на енергия могат да окажат въздействие върху всички тези планове, които в момента се изготвят или текат. В моята страна има дебат в момента по този въпрос, по отношение на това дали по-малкото търсене на енергия оказва въздействие върху отделните проекти. Това оказа своето въздействие върху различни региони в Испания. Искам да подчертая още едно нещо, което каза господин Квадрас. То е свързано с управлението на тези въпроси. Управлението е много важно и трябва а, да има съответно място. Говори се тук за консорциум, а, но ние може да говорим и за юридически лица, и за частни фирми, за търговски дружества, и, както и да ги наричаме които да дадат някакво решение на проблема. Не зная. Това е всичко. Надявам се, че достатъчно кратко се изказах. So Благодаря, господин Корера де Кампус. Благодаря. Приветствам отличното представяне, което изслушахме преди малко. Мисля обаче, че трябва още малко да ме подоубедите. Да медала има и друга страна, а днес след обяд тази друга страна не ни бе показана. В случая говоря за всичко, което се случва в самата Европа. Говоря за собствените ни стратегии, стратегиите на нашите доставчици тук вътре в Европа. Видяхте, че се сключи голям договор сега между Русия и Китай за дългосрочни доставки в продължение на 20 години. А, мисля, че е много важно за нас а, да знаем какво въздействие ще окаже този договор, например, върху нашия доставчик Русия. 30% от нашия газ идва оттам, Така че каква е значимостта на, това, на тази спогодба между Русия и Китай? Какво означава тя и сега какъв е нашия лост да действаме в този а, момент? А, как ни разглеждат руснаците в момента и нашата покупателна способност един вид? Мисля, че това е един въпрос, който е от общ интерес за всички колеги и ще бъде важно да ни отговорите. Очаквам да ми отговорите. Благодаря ви. Děkuji, pane předsedo, a zároveň děkuji za velmi... Благодаря ви, господин председател. Благодаря много и на докладчика за подробната презентация. И тъй като имаме много малко време, бих искал да средоточа върху два въпроса. Говорихме за използването на втечнен природен газ, но но не видях никакви връзки, отнасящи се до компресирания природен газ. Този вид природен газ не поставя толкова високи технологични изисквания и може да бъде използван от много отрасли, например от автомобилната промишленост. Затова бих искал да попитам по-конкретно дали в тази сфера може да се използва и компресиран природен газ. Смятам, че тази технология представлява интерес за гъстонаселената Европа. Вторият ми въпрос е свързан с кризата, която изпитахме в началото на тази година. Имам предвид кризата с доставките на газ от Русия през януари. Според мен са необходими общи решения, за да можем да се справим с подобни ситуации в бъдеще. Много е важно да имаме планирани решения. Това обаче ще ни отнеме много години. Затова бих искал да пита, как можем да преодолеем възможни критични ситуации, ако такива изникнат. Разбира се, аз не бих искал подобни неща да се повтарят, но все пак, ако тази година се сблъскаме с подобна ситуация, какво може да направи Европейския съюз? Дали има някакви процедури и технологични възможности за отговор, било спрямо Русия, било спрямо други доставчици? Благодаря ви, господин Пашка, заповядайте. Благодаря, господин председател. Интересуваме какъв е подходът в Европейския съюз, какво ще се случи в близко бъдеще. Ако има проблеми при доставката на газ през следващите две години, по всяка вероятност тези проекти за, за диверсифициране а, няма да бъдат успешни. Русия ще е много важна в този контекст, както и отношенията между Русия и Украина също са много важни. Дали Европейския съюз е готов да работи ефективно в посока решаване на конфликта между тези две държави? Дали ще се положи опит тези двама партньори да бъдат а, доведени на маса за преговори? Благодаря ви. Може би на този въпрос ще може да отговори комисията най-добре. Те има думата. Господин Бенуа. Uh, Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. По тази информация, представена от КОВИ, смятам, че получихме добра информация след стратегически енергиен преглед, който беше публикуван през ноември 2008 година, както и други документи. Всички тези документи трябва да бъдат разглеждани в контекста на бъдещата ни енергийна сигурност и посветения на него инструмент, а именно стратегически енергиен преглед. Знаете, че ще преразгледаме е, и ще обмислим съществуващата енергийна мрежа. Така че чутото от нас се вписва в нашата подготвителна дейност. Разбира се, тук има редица проблеми. Първо, петролопроводите не са част от европейската мрежа, докато газопроводите са част от трансевропейската мрежа. Това означава, че може би си заслужава да разгледаме петрола по същия начин, както и природния газ. Важно е да знаем дали петрола ще се внася в Европейския съюз по дърбопроводи или ще се използват танкери през Балтийско море или през Черно море. Това въжи за петрола и този въпрос все още не е намерил своя отговор. За природния газ нещата са като цяло по-ясни. До политиката, политика беше, че ние се отнасяхме положително към всички възможни политики, към всички инфраструктурни проекти, всички доставчици за Европа. Това беше позицията на Европейския съюз и дори в указанията за енергетика, одобрена от Европейския съюз, ние имахме одобрени приоритетни проекти и проекти от общ интерес. Например, Набуко е проект от европейски интерес, докато Южен поток на времето не беше включен в насоките. Мисля си, че подобна класация – е важна за газопроводите и разбира се, тя трябва да бъде преразглеждана в светлината на новите елементи. Особено в светлината на кризата с доставките на газ през януари тази година. Ние се стремим да засилим сигурността на доставките, например чрез проекто регламента за сигурността на енергийните доставки – подготвен от комисията през юли. Смятам, че като цяло сигурността на доставките зависи от диверсификацията. Това е ясна цел на всяка една политика. Отново, диверсификация както на източниците, така и на маршрутите. Това е важно, за да могат да бъдат използвани всички възможности, всички възможни източници на газа. Тук бяха споменати и Иран и Катар – повече от половината природни запаси на газ идват от Русия. Затова е важно за нас обаче да разглеждаме и други възможности, например Северна Африка, Норвегия, разбира се. Втечнения природен газ е важен за нас, защото по този начин можем да транспортираме природен газ от всякъде, от Австралия, от Тринидад и Тобаго. Това също са надежни източници. Така че имаме една обща картина. Разбира се, принципите са много важни. Важно е също да имаме подходящ диалог в рамките на Европейския съюз. Ние смятаме, че това е най добрият пазар на света, 500 милиона потребители, които са платежоспособни. Затова ние можем да преговаряме доста успешно с страните доставчици. Но нека да не забравяме, че фирмите са тези, които сключват договори. Това, което ние трябва да направим е да създадем необходимата нормативна уредба, за да могат фирмите да сключват договори, които да отразяват съображенията за сигурност и безопасност на доставките в своите договори. Това беше нещо, за което говореше господин Видал Квадрас. Наистина, много е важно за Европейския съюз да може да използва своята сила на вътрешен пазар, обедняваш 500 милиона потребители и Разбира се, това дава и възможност европейски фирми добре да преговарят с Русия, с Катар и всички други възможни доставчици. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Петър Санта заеме да изрази своята позиция, може, може по някои въпроси да се изкажете по-подробно. Благодаря. По отношение на въпроса на първия депутат, който взе думата, напълно сте прав. Обратното подаване на газ е много простичко и чисто технологически, макар че не винаги е възможно, все пак не е скъпо, когато е възможно и трябва да се използва. Що се отнася до националните монополи и механизмите в Европейския съюз, ще дам думата, може би, на комисията да се изкаже. Regarding number, um, сега, по отношение на отдалечените региони и евентуалното използване на втечнения природен газ, както и компактирания. При по-малките общности, например Япония, там се използва такъв вид природен газ за доставка на отдалечени или малки общности, така че Може би е скъпо, но има необходимите технологии това да бъде извършвано. Regarding... Regarding... Имаше един въпрос за това, кой е приоритета на Буко или Южен поток. Пак ще дам думата на комисията по този въпрос. На БУКО е сред приоритетите. Е, те са свързани най-вече с разнообразяването на географските райони за доставка. И за това Набуко е най-интересен в това направление. Какво въздействие оказва економическата рецесия върху търсенето на газ и петрол? По принцип се очаква при една рецесия да има намаляване на такъв тип търсене и предполагам, че нещата и така стоят сега. В зависимост от това колко е дълга рецесията, това може би ще реши, да не казвам ще реши, хайде, ще смекчи проблемите с доставките, които изпитваме. Oh, uh, Имаше още един въпрос по отношение на това дали настоящите инфраструктури ще бъдат достатъчни в дългосрочен план, за да осигурят с доставки на природен газ нуждите на Европа. Трудно е да се каже дали това е факт. Отговорът ми е, че може би няма да са достатъчни с така планираните проекти, които изредих. Това зависи, разбира се, от пазара на втечнения природен газ, но си мисля, че настоящата инфраструктура на газопроводи на проводи ще бъде достатъчна в дългосрочен план, за да доставя в Европа тези продукти. Um, uh, that is regarding the, the, the future. По отношението на бъдещите източници, комисията трябва да отговори няма се много неща в моята презентация, нито пък в а, бележките. Наистина не се говори за сериозността на тези доставки. Аз обаче мога да кажа, че това са наши търговски партньори. няма някакъв отрицателен уклон това, че не са споменати или поне не съм възнамерявал това да прозвучи така. Благодаря ви, господин Педерсън, за доклада, който ни представихте, за информацията, която ни предоставихте. Благодаря на колегите за, за въпросите, които зададоха. И така, приключваме с тази точка от дневния ред. И след половин минута ще обявим следващата точка.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 Дами и господа, искам да обява следващата точка от дневния ред. Имахме малки технически проблеми, но те са вече разрешени. Днес искам да ви информирам а, за ЕНСРЕК, Европейската група на регулаторите в областта на ядрената безопасност. Искам да приветствам господин Андрей Ститра. Добре дошли тук в нашата комисия. Благодаря ви за това, че ще се изкажете в нашата, комисията, в нашата комисия. Докладът беше а, 2009 изготвен доклада и сега ние ще се радваме да ни го представите тук. Благодаря ви. Добър ден на всички. Ще започна на словенски, за да знаете, че моята родина е Словения. Но аз е, не съм представител на Словения. Ще продължа на английски, за да си улесним живота. Тук съм като директор, извинете, председател на Европейската група на регулаторите в областта на ядрената безопасност. Виждам, че са малко по-малки моите слайдове като че ли нещо не е центриран екрана, но няма значение. Както бе казано, нашата група подаде първия доклад след две години работа, първо посредством комисията, след това към парламента и се радвам, че имам възможност да ви обясня какво сме свършили. Ще говоря по няколко въпроса. Ще започна с кратко встъпление. Предполагам, че не сте много запознати с ядрената безопасност, ядрената енергетика, затова започвам с три кратки слайда, които иллюстрират каква е ситуацията в Европа. В Европейския съюз имаме почти 150 АЕЦ, които произвеждат електричество. Те са в 15 държави членки на Съюза. Освен това, те произвеждат около една трета от цялото електричество в Европейския съюз което означава, че те са много важен източник на електрическа енергия на нашия а, континент и трябва да направим всичко възможно те да бъдат безопасни. Ще се опитам да ви обясня как гарантираме ядрената безопасност и какви са основните принципи за контрола на тази безопасност не само в Европа, но и по цял свят. Чисто технически Ники, ще бъде много лесно да се построи такъв, а, такъв аец, ако не ви интересува безопасността. Но ние трябва да се вълнуваме от безопасността и за това са вградени много технически механизми, които да защитават аеца от самото му построяване. По-важно обаче как се управлява и експлуатира този аец. Основната отговорност е в ръцете на оператора, каквото и да прави а, оператора, негова отговорност е а, безопасността. Така че във всяка организация има много сложна система от гарантиране на качеството, управление на качеството или както и да го наречете. Има много сериозни процедури за гарантиране на тези процеси. За да може да бъде контролирано всичко това, имаме държавни или национални системи, които да гарантират. Там има независими агенции, които да защитават населението и да гарантират безопасността. Тази линия на контрол продължава. Тя завършва с медиите, които само чакат нещо, което изглежда недобре да се появи и моментално го отразяват. Така че работим изключително сериозно. За да може да бъдат безопасни нашите АЕЦ, трябва да гарантираме изпълняването на стрикни правила. Първо, трябва да знаем физическите граници, чисто технологически, какви са опасностите, какви са пределните точки, и създаваме границите вътре, в които съответното ядрено съоръжение може да работи. Ето, иллюстрирам го по този начин, като движа с мишката картинката. Виждате, движим се напред-назад, но не излизаме от червената линия. И за да бъдем още по-сигурни, че всичко е безопасност, имаме правна рамка в Европейския съюз и тази правна рамка също така е подкрепена от националната правна рамка, която е доста по-строга. И тази правна рамка се основава на международни стандарти. Това са стандартите на Международната ядрена организация и тя създава тези стандарти. Всеки регулатор издава лиценз на базата на самото съоръжение. Така че има още едно по-малко квадратче. Вътре във всичките тези квадратчета, за да имаме сигурност. Освен това, пък имате и организацията оператор, която експлуатира и прави своето, а, своите изисквания. Така че изключително трябва да се внимава да не излезем от тези рамки и да се създаде опасност. Нека да говоря сега за Европейската група на регулаторите в областта на ядрената безопасност ЕНСРЕК. Най-вероятно знаете, че ядрената безопасност най-вече е национална отговорност на всяка държава членка. Всяка една от тях, която притежава АЕЦ, си има национален ядрен регулатор, който е част от държавната администрация. Той се занимава с регламентирането на ядрената енергия. Националното законодателство отговаря на международните стандарти и дори националното е, законодателство е по-строго. В отделните държави има различни подходи, но това се дължи на развитието на тези държави особено по-големите, е, развитието е съвсем различно от тези в малките. Сега Евро, Евратом, а знаете, че тогава, когато е подписван този международен договор, този учредителен договор, тогава като че ли не са се занимавали толкова много с ядрената безопасност и там не са разпоредени нещата в сферата на ядрената безопасност достатъчно строго и конкретно. От това лято имаме нова директива, вече има законодателство, което е задължително за всяка държава членка. Това е първата стъпка към предприемането на мерки на европейско ниво. Сега международната сцена. Всяка ядрена държава в Европейския съюз е член на, извинете, е страна по две конвенции. Първата е конвенцията за ядрената безопасност, а втората е една с много сложно име, която е съвместна конвенция за безопасността на отработеното гориво и неговото управление, както и безопасността на управлението на радиоактивните отпадъци. Та, да, както казах, всяка държава членка, която има АЕЦ на територията си, е страна по тези две конвенции, които залагат правилата за работата в тази област. Има обаче и други стандарти на МАЕ, които се следват по чапката на ОИСР, ядрената агенция, има засилено сътрудничество, много комисии, които се занимават с различни теми на международно ниво, дават препоръки на всяка държава членка. И след това имаме и Венра, неправителствена организация, като нещо като клуб на регулаторните органи, тъй като частието в нея е доброволно. тя работи изключително успешно. Когато нещата се правят отдолу нагоре, резултатите обикновено са много добри. И там бяха създадени ни референтни нива, които са нещо като общи стандарти, които са одобрени от всички ядрени регулатори в Европа и се следват в отделните държави членки. На ниво Европейския съюз преди около 10 години, 12 дори, имаше първо желание да се направи една такава обща рамка за безопасност, но 2003 година се опитах Европейската комисия да направи две директиви, едната за ядрена безопасност, другата за радиоактивните отпадъци, но тогава не беше възможно, тъй като не всички държави членки бяха съгласни. Години наред дискутираме и накрая, преди две години или малко повече, се препоръча да се създаде така наречената комисия на високо ниво за управление на радиоактивните отпадъци и тя бе създадена. Всичките 27 държави членки определиха а, свои регулатори в тази група на най-високо ниво, която се нарича вече НСРЕК. 27 регулатора застават в нашата група. Първото ни заседание беше през октомври 2007 година. Първоначално доста време отделихме за това да видим какъв да бъде този регламент. След това решихме да работим с консенсус, определихме своите процедурни правила и заложихме приоритети беше ни отпуснат мандат, но има такива отделни конкретни проблеми, които ние трябваше да групираме и го направихме, като ги разделихме на три. Подобряхме такива три сфери, като ядрена безопасност, подобряване на управлението на отработено гориво и радиоактивните отпадъци както и различните е, начини за закриване, затваряне на АЕЦ или други такива съоръжения и подобряване на прозрачността. Понякога сме малко тромави, когато си контактуваме с обществеността и за това считаме, че прозрачността е много вадна. И така имаме три работни групи по тези три теми, които последните Две години работят и продължават и сега да работят. Що се отнася до групата по ядрена безопасност, основната ни група, първата сфера, с която те се занимаха, е свързана с въпроса за евентуални инструменти на Европейския съюз в сферата на ядрената безопасност. От самото начало имаше едно ясно разделение между членовете на ЕНСРЕК. Имаше една групичка от страни, която беше за това да се прокара директива, защото според тях Европейски съюз трябва да хармонизира тази сфера. И е странно, че нямаме общи правила в тази сфера, а, че добрите правила на европейски ниво биха предотвратили спадане на качеството в отделните държави членки в бъдеще. Има, разбира се, и други, като например Европейски, извините, Европейския парламент, които биха искали да има такъв инструмент. Има обаче една по-малка групичка държави, която не харесва тази идея и основният им аргумент е, че отговорността за ядрената безопасност трябва да си остане в ръцете на отделните държави членки и те искат да заложат още по-стриктни правила от тези одобрени на европейско ниво. Накрая Европейската комисия излезе с проекто предложение преди около година, даже точно преди година, и имаше интензивни дискусии, които последваха след първото предложение и излязохме с 10 основни принципа, които би трябвало да бъдат включени в директивата. Ще ги изчета бързо, за да спестя време но може по-късно, по-подробно да минем. И така. Трябва да поддържаме и да се опитваме постоянно да подобряваме ядрената безопасност. Тоест, никога не може да се каже, това е достатъчно. Трябва винаги да се опитваме да постигнем повече. След това, правото да се налагат дори по-стрикни изисквания към ядрената безопасност, това трябва да си остане, да се даде гъвкавост а, и да няма фундаментални промени в националния регулаторен апроч към ядрен... а, извинете, подход към ядрената безопасност на държавите членки. А, следващият е подобен. Ролята на националните регулатори трябва да бъде засилена. Ролята на Европейската комисия не би трябвало да бъде разширявана. Те не трябва да се превръщат в някакъв свръхрегулатор в Европа, а само да служат като платформа за обмен. След това да не се отклоняват ресурси, които са необходими за регулаторната работа. Следващото е да се спазват задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност. На осмо място говорим за онези държави, които не искат да използват ядрена енергетика. Ако не искат, значи би трябвало а, да имат това право. Деветия е свързан с прозрачността, а десетия е свързан с а, по-ясните роли и отговорности на организациите. Тези 10 принципа сега като че ли наистина са отразени в новата директива на съвета. Следващия въпрос който бе дискутиран от нашата група, беше свързан с залагането на репери или жалони. казахме, че всяка ядрена държава в Европейския съюз трябва да участва в така наречения наречената, извинете, система на залагане на репери или аудитиране между отделните държави членки под шапката на МААЕ. Така че казахме, че на всеки 6 години трябва да си правим самооценка. И третата сфера, с която се занимахме, е използването на резултатите на Конвенцията по ядрена безопасност там на всяка трета година се провежда конференция или среща най-общо на страните по конвенцията. Там всяка държава трябва да представи какво се случва а, на нейна територия, другите да кажат какви са препоръките им, какви са предложенията им. Сега решихме, че на европейско ниво, след тази конференция, трябва да се съберем само ние, да видим какви са общите ни проблеми и съответно да приложим различните полуки, извлечени от отделните държави членки. И след това втората група. Групата, която се занимава с управление на радиоактивните отпадъци. Те работят в три посоки. Една препоръка. Всяка държава членка на Европейския съюз трябва да си направи национална програма за управление на радиоактивните отпадъци каквито и да са те, така че да има политическа визия за това какво да се прави с този вид отпадъци. Освен това, тук също въведахме партньорски проверки или поне ги препоръчахме и залагането на жалони. Малко по-различна е тук, отколкото а, при предходния случай. А, и освен това си Казах ви, че има още една конвенция и трябва резултатите от работата по нея трябва да бъдат е, преглеждани, да се извличат съответните полки. По време на тези две години ние подкрепяхме и съвета при, при, при подписването на една резолюция за радиоактивните отпадъци. Що се отнася до прозрачността? Приключваме работа по нашата веб страница. Тя е много богата. Опитва се да представи на обществеността ядрената безопасност по един непредобеден начин. Трябва да започне да работи края на годината. В края на този месец нашата група ще се запознае с първата версия и ще одобри евентуално или пък ще предложи някакви подобрения на тази версия. И Подготвяме и едно ръководство на добри практики, особено, що се отнася до комуникацията с обществеността. Бъдеще. Бъдеще ще продължим да прилагаме своята програма. Също така, зависимост от най-новите развития, ще я коригираме. Искаме да играем роля в прилагането на директивата за ядрена безопасност. Готови сме да предоставяме съвети на всички органи на Европейски съюз по потенциални бъдещи инициативи и освен това ни хрумна една идея да направим една обща конференция за ядрените регулатори на ниво Европейски съюз, където може да се обсъдят тези въпроси между всички заинтересовани страни. И не на последно място, да бъдем гъвкави, за да отговорим на всички съответни инициативи. И съвсем накрая, няколко лични бележки по а, тази работа от последните две години. Подобно на която и да е сфера, ние си имаме правна система, за да има ред и това е правилно. Но в крайна сметка всички сме хора, имаме емоции, живеем в реалния свят, имаме нужда да се почувстваме един друг, за да се разбираме и да подобрим работата си. И мисля, че нашата група е една отлична платформа, отлична инициатива, която като че ли накара регулаторите или хората, които отговарят за ядрената безопасност в Европа, да седнат около една маса, заедно с Европейската комисия и да започнат да дискутират. Мисля, че заседанията сега след две години са много по-лесни, отколкото тези през първата година. Сега всички знаем как мислим, какво искаме да постигнем и съвсем скоро можем да постигнем консенсус. Мисля, че е важно да се познаваме, да се разбираме, да знаем какво се случва в други държави по този въпрос. Um, so we, we know... Ние вече се познаваме, уважаваме взаимно един друг. Същото вече и за нашите отношения с Европейската комисия. Смятам, че ЕНСРЕГ трябва да остане една важна основа за дейността на един мозъчен тръст на европейско ниво, що се отнася до въпросите на ядрената безопасност. Смятаме също така, че задълженията, свързани с ядрената безопасност, трябва да останат на национално ниво – те трябва да бъдат в ръцете на онези, които живеят близо до ядрените съоръжения. Трябва да се насърча в обмен на практики и идеи. И това исках да ви покажа. Разбира се, с радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин Стрита, за подробната информация, която ни предоставихте. Ще съм много благодарен, ако ни бяхте казали какво развитие е претърпяла а, вашата работа, защото това е един процес. Благодаря ви за това представяне. Първите изказвания колегата Цинзлик. I will talk now in English because ще говоря на английски, тъй като по време на обсъждането на предишната тема преводът не беше правилен. Първо, благодаря ви, доктор Штрита, за вашето представене. Много се радвам, че сте тук, не само защото сте от Словения, но и защото Европейския парламент много силно подкрепеше създаването на тази група от регулатори. Ние знаем за това, че е много важно да се осигури конкурентна цена на атомната енергия и прогнозите са, че вероятно използването на атомната енергия ще нараства в бъдеще. Следователно, много е своевременно да обсъдим какво трябва да се направи на ниво законодателство, за да се осигури ядрената безопасност. Доктор Штрета, прочетох вашия доклад. Разбрах, че ролята на вашата група е това, че това е съвещателен орган към съвета и парламента. От вашето представяне разбрах, че вие разглеждате бъдещата си дейност – само в сферата на изпълнението. Въпросът ми към вас е какви според вас са нашите задачи? Нашите им предвид задачите на Европейския парламент, на законодателя – Какво смятате за законодателството на европейско ниво? Какви са вашите възгледи за изискванията за средства за извеждане от експлоатация на атомни централи за управление на ядрените отпадъци, радиоактивните отпадъци? Как можем да гарантираме, че националната политика – или политик на отделни компании влияе върху взиманите решения. Разбира се, нашата обща цел е да се предоставят средства тогава, когато те са необходими. Вторият ми въпрос е следният. Вие споменавахте международните конвенции за ядрена безопасност, които имат задължителна сила за подписалите ги страни. Всичко това става под егидата на МАЕ. Но дали наистина всички тези конвенции работят? Не говоря само за Индия, но знаем какво става в Иран. Разпространяват се ядрени материали. Какво трябва да се направи на глобално ниво? Какво трябва да се направи, за да има ренесанс в атомната енергетика в други части на света? Благодаря ви. Има още 6 колеги, които искат да се изкажат. И бих помолил колегите също накратко да се изказват и да задават прецизни въпроси. Колегата Сабела. Благодаря, господин председател, Благодаря ви. Това беше на много хубаво изказване и за това, че ви изразихте вашето собствено мнение. За нас е много важно, особено някои който се е занимавал години наред в, с тази тема. Не сте ли от не сте ли разбрали, че определени университетски училища са били затворени, особено свързани с специалности в областта на атомната енергетика? Имаше а, десетки години ам, през които се, се водеха ам, а, изследвания и а, в областта на а, атомните технологии, а, както и имаше дейност свързана с използването на ядрената а, енергия. Японски фирми, а, фирми произведоха ядрен реактор, при няколко години имаше ам, списък с чакащи да закупят а, такъв реактор. Сега аз нямам право да, на, да назова името на тази фирма. Това е японски предприемач. И 25 години а, беше срокът за чакане преди а, съответна държава се здобие с реактор. А сега а, е, срокът за изчакване е само 20 е, години. Как е, се подхожда в този случай? Има различни развития. На всеки 5 години се определя по какъв начин да се използва атомната енергия. Има различни позиции на различните експерти, как да се използва тази ядрена енергия. Това не е ли притеснително според вас? Следващият колега има думата. Elnök Благодаря, господин председател. Беше ни представен един много хубав доклад и възоснова на него виждаме, че е свършена много сериозна работа. Има едно единодушно решение при вас и, мал, и малките държави членки имат точно толкова а, право на глас, колкото и големите. А, има и държави членки, а, държави членки, които използват ядрена енергия, тези, които не използват и могат да взимат решенията съвместно. И а, следствие на това ние виждаме, че вие сте свършили една много сериозна работа. Тук става въпрос за поемането на отговорност от части искаме да а, правомощите да останат и на национално ниво. Но все пак има и едно противоречие. Сигурността се отнася е, засяга не само една държава. Сигурността а, се отнася до всички държави. Няма ли необходимост а, от централни европейски правила, свързани с сигурността. Или ако има някаква, а, някакъв регламент в тази насока, дали няма да се стигне до това, че а, ще има противоречия между държавите, които използват ядрена енергия и тези, които не използват такава. Или на Агенцията за е, използване на ядрена енергия а, трябва да определя към кои правила да се придържат. Още една тема, свързана с сигурността на доставките. Понякога стои въпросът, че а, противниците на използването на ядрената енергия казват няма достатъчно а, уран но аз ви питам, знаете ли или има ли а, такова изследване, което е проведено? А, с, във връзка с сигурността на доставките. Дали ние в Европа имаме достатъчно дали има достатъчна сигурност която а, да гарантира тези доставки. Следващият оратор. Благодаря. Имам три въпроса. Първо, за човешките ресурси и културата на безопасността. Вие казахте, че тези аспекти трябва да бъдат проучени по-дълбоко. Какво точно имахте предвид? Какви са проблемите с културата на безопасност? дали отразявате огромните проблеми, посочени от шведското правителство за инсталацията на Ватенфал, каквито има и в Германия, дали също така проследявате какво става във Франция, защото имаше сериозни оплаквания от заетите в атомната енергетика и едно от оплакванията беше свързано с недостатъчната безопасност на АЕЦ във Франция. След това за регламента, който беше одобрен от Европейския парламент в предишния му мандат, към края на мандата. Този регламент за общите стандарти на европейските АЕЦ не отрази реалното състояние на науката и технологиите. Какво мисли Енсрек за това? Защото отразяването на съществуващото състояние на науката и технологията при проектирането на ЕЦ в момента ще допринесе за сигурността и безопасността в Европа. Третият ми въпрос се отнася до Германия. Ние имаме много проблеми с едно подземно хранилище за преработване и депониране на радиоактивни отпадъци. Дали това се обсъжда във вашата група, Енсрег? Мисля, че този проблем с тази лаборатория, хранилище в Долна Саксония, трябва да отразява надлежната практика на управление на радиоактивни отпадъци. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря също така на докладчика за неговото представене което беше много интересно. Искам да ви попитам за структурата на вашата група и състава. Знам, че има представители на всички държави членки, има също така като наблюдатели представители на Швейцария и на МАЕ. Дали не смятате, че вашият орган трябва да има парламентарно измерение? Защото гражданите са много загрижени от това какво става в атомната енергетика. Освен това, наблюдаваме как и някои държави членки радикално промениха своето отношение към атомната енергетика. Дали смятате, че е добре да има парламентарно измерение на вашата група? Следващият ми въпрос е свързан с вашата независимост. Дали смятате, че сте достатъчно независими? Все пак работещите в тази група представляват правителствата. Смятате ли, че вие лично сте независими от вашето правителство, а вашите колеги са независими съответно от техните правителства. Разбира се, ние искаме да има един европейски орган, който да е независим. Още един въпрос. Какви санкции се прилагат от вас, ако има нарушения? Ако, например, голяма АЕЦ не управлява радиоактивните отпадъци, например, изнася ги в Русия, къде те се някъде в Сибир, но открито. Господин Чарлз, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и на вас, господин Стритър, за ваш интересен доклад. Бих искал да ви попитам, господин Стритър – как виждате бъдещето развитие или бъдещето прилагане на нормите за атомна безопасност, които вече съществуват в Европейския съюз? Сигурно трябва да се потърси компромис между произвежданата енергия и растящата безопасност и свързаните с това разходи. Разбира се, всички искаме безопасност, но все пак има някакъв предел, над който вече става неизгодно да се произвежда атомна енергия поради изискванията за безопасност. Има ли някакви изследвания или планове? Дали планирате вие да направите някакви проучвания по този въпрос? Благодаря ви. Колегата да ти има думата. Merci, благодаря, господин председател. Представената от вас информация ни позволи да преценим напредъка в сферата на осигуряването на ядрената безопасност в Европа. Разбира се, няма пълно съгласие по въпросите на атомната енергетика. В Франция бяха разкрити от пресата някои проблеми, свързани с управлението на радиоактивни отпадъци. Но разбира се, много ще спечелим, ако безопасно произвеждаме ядрена енергия. В някои страни в Европа, като във Франция, е възможно тези държави да бъдат енергийно независими благодарение на големия дял атомна енергия. Но, разбира се, както вие казахте, непрекъсно трябва да се подобрява и ядрената безопасност. Следващия аспект. Производството на енергия без емисии въглероден двокис е нещо много важно и разбира се, екологосъобразната енергия трябва да отговаря на изискването да бъде намалено емитирането на парникови газове. За това се говори в заключенията на съвета. Атомната енергетика, разбира се, трябва да бъде запазена. Но, разбира се, винаги тя е свързана с много загриженост, особено, що се отнася до безопасността й. Това е една съвсем легитимна загриженост. Знаем, че значителна дейност е била извършена на европейско ниво. Това се доказва и от директивата за ядрена безопасност, прията през юни. Виждаме, че Европейския съюз се стреми да гарантира ядрената безопасност. Обаче все още проблематично е безопасното управление на радиоактивните отпадъци. Приветствам вашата дейност по насърчаване на държавите членки да приемат национални програми, най-малкото за безопасно управление на радиоактивни отпадъци. Искам да ви помоля да разкажете за ситуацията в момента в държавата членка. И господин Оди също така ви попита за санкциите. Ако не се спазват нормите за управление на радиоактивните отпадъци, какви са санкциите? Какви са санкциите? И има ли държави членки, които не спазват нормите? Благодаря ви. Благодаря ви. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Аз обещах да се изкажа накратко и така ще направя. Съвсем накратко можете да се изходи от това, че европейските европейската структура, институции са надежни или не. Има необходимост от обединяване на експертното знание и мнение на европейско ниво. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Първо искам да се позова на това, което комисията и съвета изготвиха по инициатива на парламента в областта на сигурността на и с използването на ядрена енергия. На второ място, ние знаем, че тази е, сигурност при използването на атомна енергия е, е първостепенен приоритет и няма различия. Всички имат интерес от това тази сигурност да е поставена на централно място кои стъп, какви стъпки планирате, когато а, не се спазват а, стандартите от страна на а, Венра или други органи? Какви мерки може да предприемете, за да могат тези стандарти да се спазват и прилагат? Има ли е, такива инструменти и дали те са планирани? Благодаря ви, каза председателя. А, господин, колегата Тикал искаше а, отново да вземе думата за кратко. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Като четем факта, че четвъртото поколение АЕЦ генерират много по-малък обем радиоактивни отпадъци. Искам да ви попитам какви са тенденциите на европейско ниво. Така че в бъдеще да можем да намаляваме обема на радиоактивните отпадъци в резултат от експлуатацията на АЕЦ. Благодаря. Сега от комисията колегата Фарус. Благодаря, господин председател. Тъй като комисията е член на групата НСРЕК. E Комисията, разбира се, споделя становищата, които са заложени в доклада. Е, това, което е предложено на съвета, на Европейския парламент. Нашият комисар съвсем ясно подчерта, че по-нататъчните действия на ЕНСРЕК рамките на сигурността ще бъдат подкрепени и най-вече по отношение на една обща хармонизирана процедура, както и в посока а, на про, а, партньорските проверки. А, какво е състоянието на прозрачността в рамките на НСРЕК? Много от проблемите, които бяха споменати тук от депутатите, са в посока на това, че потоците от информация не са били толкова прозрачни, колкото е трябвало да бъдат. И на трето място искам да кажа, че ние приветстваме, че Н СРЕК ще работи, ще се занимава с проблема, свързан с радиоактивните отпадъци. И а, какво може да се предостави като а, информация от НСРЕК на комисията. В Братислава и в Прага се провежда форум, а, на който се обсъждат също тези проблеми. Ние подкрепяме проекто доклада. Ние Предоставяме информация на секретарията в рамките на НСРЕК и в бъдеще ще се опитаме да мотивираме НСРЕК така, че резултатите да бъдат обхванати а, в един втори доклад. Благодаря ви, каза председателя. Още веднъж а, давам възможност да отговор на многото въпроси. Благодаря ви за въпросите. Те наистина бяха много брони. Няма да успея да отговоря на всички, но на всички въпроси ще отговоря в писмена форма и ще ви изпратя писмения отговор. Имаше въпроса за фондовете за управление на радиоактивни отпадъци, дали има някакви договорености, условия на европейско ниво. Ние обсъждахме този въпрос за фондовете и със сигурност фондовете и средствата за управление на радиоактивни отпадъци трябва да съществуват. Трябва да гарантираме това, че бъдещите поколения, нашите деца, не, няма да трябва да разходват средства за това, което ние трябва сега да направим. Така че най-вероятно ще има някакви условия, създадени на европейско ниво. За директивата по ядрената безопасност и въпроса за ефективността й, искам да ви напомня, че тази директива не се отнася до неразпространението и проблемът с Иран няма нищо общо с директивата. Тази директива създава стимули. Това е нейното предназначение. Тя не предвижда никакви санкции за онези, които не изпълняват препоръките на конвенцията. Обаче тази директива означава, че има силен натиск върху страни, които не отговарят на условията. Тя изисква непрекъснато да се извършва подобрение и да се коригират грешките недостигът на квалифицирана работна ръка. Да, това може да бъде проблем. Ние се стремим да работим върху този проблем, търсим решения. Като казвам ние, имам предвид целия отрасъл, не само регулаторите. Смятам, че ако успеем да променим общото отношение към ядрената енергетика, така че то да стане айде да не казваме положително, но по-реалистично, мисля, че повече хора ще бъдат привлечени към този отрасъл. В момента обществото има доста отрицателно отношение към атомната енергетика, което не е, добро, не е добре и разбира се не привлича млади хора. Най-важното, което ще позволи да се промени ситуацията, е да се промени отношението вниманието към ядрената енергетика. Тук някой каза, че японските ЕЦ са най-добри. Никога не съм чувал подобно нещо. Има много малко доставчици на оборудване за ЕЦ днес на пазара, 4 или 5. Един е европейски, един е от САЩ, третият е Япония и също така имаме Русия и Китай. Там също правят собствени АЕЦ. Срокът за строителство не е 25 години, обаче основното тясно място е продажбата на корпуси на реакторите. Само една фирма в Япония днес е в състояние да доставя корпуси на реактори другаде Такова производство в Япония няма. И истина е, че този японски производител има поръчки за 10 или 15 години напред. Следващият въпрос. Да, може би преди това да се спра на въпроса за 25-те години. 25 години не е далеч от истината, когато говорим за въвеждане на ново съоръжение в експлуатация. Нашата процедура за получаване на всички одобрения, свързани с опазването на околната среда, тези процедури наистина вземат толкова много време, че финализирането на строителството и пускането в експлуатация на една централа след получаването на всички разрешителни, наистина може да отнеме 25 години. Разбира се, но това е много важно в светлината на това, че първоначалните инвестиции са много високи. Дали трябва да има централизиран европейски регламент или регулиране по-скоро? Спрях се накратко в моето представяне върху този въпрос. Казах, че в няма ясно съгласие за това някои в групата смятат, че определено ниво на европейско регулиране ще бъде много плодотворно. Има други хора, които не биха искали да има прекалено много регулиране европейско ниво, а смятат, че държавите членки трябва основно да носят отговорност. За сигурността на доставките няма да говори, защото ние се занимаем с атомна енергетика и ние не се интересуваме от въпроса за сигурността на доставките. С това се занимават други хора за човешкия фактор и за културата на безопасност. Ще кажа, че един лош шофьор може да бъде убит, ако кара дори най-прекрасната кола, докато един добър шофьор може да кара каквато и да било кола и да стигне до крайното предназначение. Така че наистина човешкото поведение е от решаващо значение. Това са въпросите, които трябва да решаваме всеки дневно. И трябва също така да сме в състояние много бързо да разпознаваме а, е, с проблема, веднага да виждаме, ако нещо не върви както трябва. Защото когато анализираме вече станали катастрофи и аварии, разбираме, че винаги в е, корена на проблема е била човешка грешка. Така че винаги когато проследяваме какво е станало, се оказва, че корена на проблема е била човешка грешка. Така че много е важно да се разпознават още на ранен етап най-малките признаци на влушаване на ситуацията. И трябва да работим по този въпрос. Имаше два въпроса за това, което се случи във Франция преди няколко седмици и проблемът с хранилището за радиоактивни отпадъци в Германия. Ние не сме орган, който говори за конкретни проблеми на конкретни места. Ние сме един орган, който формулира и предлага политика, дава консултации, но не обсъждаме конкретни проблеми. Дали ще бъде добре да има някой от парламента в нашата група? Не знам, няма да бъде зле. Защо не? Вече сме 27 души, плюс комисия 28. Сигурно ще можем да работим, ако има още един човек, но каква ще е реалната полза от това, не знам. Сега, за нашата независимост. Независимостта е нещо, което непрекъснато се повтаря, но идеята, е, че регулаторът трябва да бъде максимално независим от хората, които продават и произвеждат и продават енергии. Ние трябва да бъдем независими в това отношение. Не трябва да бъдем част от министерство. Не трябва да имаме интерес от тези, които произвеждат енергия. Но ние не можем да кажем, че сме абсолютно независими и ние не сме над обществото. Разбира се, ние сме част от обществото, има парламенти над нас ние трябва да спазваме указанията, които идват като цяло от обществото. Имаше въпроси за санкциите. Енсрек не може да налага санкции. Максимума, който можем да правим, е, че можем да почнем да крещим за това, че има някакви нередности. Надявам се, че обаче няма да стигне до това. Въпросът за съотношението между цената на производство и цената на спазването на изискванията за безопасност. Разбира се, никой не можем да кажем, че има абсолютна безопасност. Защото в момента, в който го кажете, е, може да падне метеорит в тази сграда. Винаги нещо може да тръгне не както трябва. Но, разбира се, това означава, че и както във всяка една човешка дейност трябва да има една определена степен увереност, че все пак има достатъчна безопасност. И смятам, че това ниво в атомната енергетика е осигурено. Не разбрах въпрос за намаляването. намаляването на емисиите въглероден двуокис, това не влиза в нашите задължения, за това няма да спирам на този въпрос. Разбира се, също така, когато говорим за безопасност, можем да кажем, че някои са по-безопасни, АЕЦ, други са по-добре. Смятам, че дори и най-зле проектираната АЕЦ, ако бъде правилно експлуатирана от подходящите хора може да бъде достатъчно безопасна. Според мен от всички фактори, човешкият фактор е най-важен. Затова първоначалният проект не е предмет на сериозна загриженост. По-важно е да има добра култура на безопасност и надлежно поведение от страна на тези, които експлуатират яйца. Имаше въпрос за Уенра и за нейните стандарти. референтните нива на Вендра. Ние взаимно си обещахме, че ще въведем в законодателството тези референтни стандарти. В Словения вече го правим. Така че в Словения до края на годината референтните нива на Венра ще станат задължителни по закон. Предполагам, че подобни събития ще станат и в други страни. Доколкото Знам. Uh, uh, Не знам дали ще можем да формулираме някакви нормативни изисквания за това. Е, за корпусите на реакторите как да намалим производството, генерирането на радиоактивни отпадъци. И вече има такова намаление. Една ЕЦ в Словения годишно произвежда 40 кубометра, което е размер на един гараж. Нищо повече. И това са ниско и средно радиоактивни отпадъци. Що се отнася до отработеното гориво, то това вече е съвсем друга история. Благодаря ви. Е, колегата Амс искаше да вземе думата, ако може съвсем накратко. Искам, за да се избегнат някакво недоразумение, не знам дали правилно съм ви разбрала, но аз ви разбрах така, че вие казахте, че а, е, проектирането на един а, а, е, ядрен реактор не е важно за сигурността ми. Е важно по какъв начин реакторът се експлуатира, от кой и а, каква култура на сигурност притежава съответното лице. М ние се занимаваме много с усъвършенстването на а, техниката и трета, трето, четвърто поколение е, реактори имат голямо значение за сигурността. Дали ви разбрах неправилно или вие сериозно го имахте предвид? Yeah, well, uh, uh, would... Да, разбира се. По никакъв начин не бих лицензирал определен, определен АЕЦ, ако няма добър проект, добро проектиране. Зависи, разбира се, основно от това как се експлуатира. Въпросът ви, вероятно, най-вече е свързан с съществуващите договорености. Доколкото знам, всички работещи АЕЦ, които са построени, от който и да било, са били актуализирани, модернизирани и днес бихме могли да кажем, че те са добре проектирани – а, може би не бихме ги проектирали днес по същия начин, но те са достатъчно добри, защото с настоящите си познания и с предходния им проект а, виждаме заедно с експлоатацията, че можем да сме удовлетворени. Благодаря ви. Благодаря ви, а, господин Стрита, за а, вашата черпателна информация. Разбира се, комисията посочи, че е необходимо са необходими и последващи срещи, по време на които да обсъдим още веднъж тази тема. Благодаря ви. Ние приключваме с тази точка от дневния ред и продължаваме веднага. Уважаеми колеги, Преминаваме към пета точка от дневния ред. Европейска програма за наблюдение на, зумия, на земята. Колегата Глант е докладчик, но той е възпрепятстван днес. Е, разбира се, той е изпратил свой заместник. Госпожа Юдит Маркис ще го представлява. Тя ще ни запознае с актуалното състояние на нещата. Wollen Sie nicht beginnen? Искате ли да вземете думата? Може да започнете а, първа, ако искате. Ако не искате, госпожа Меркес, имате думата. Микрофон. Yeah, микрофон. Yes, uh, uh I'm um, standing in for... Аз замествам колегата Гланд, който нямаше как да бъде днес тук. За съжаление. И така, той ме помоли да говоря по отношение на този проект за наблюдение на Земята. Проектът ГМОС е един от най-успешните проекти, но още не сме стигнали до края. Има някои проблеми, които трябва да бъдат разрешени, защото ГМОС наистина се развива. Но това е един проект изследователски, който приближава своя финал. По рамковата програма а, Оперативните разходи не са част от нея, а научните са. Ако обаче една програма наближава своя край и се окаже, че имаш нужда от сателит, който да бъде в крайна сметка качен в космоса и той да почне да работи, необходим ти е съответен бюджет за оперативни разходи. Искаме да разберем, дали ще е необходимо да има бюджет по рамковата програма който да е резервиран за научни изследвания и за оперативни разходи, т.е. за режийни. Част от тази рамка да бъде изготвена така, пък от друга страна това ще е един прецедент, по който ще можем да използваме парите по програмата ГМОС. След това възниква въпроса за финансирането на сателитите. Има някои сателити. Имаме нужда от финансиране, за да може да бъде качен сателита. Къде е бюджета за това? Къде е да го намерим? Защото това не е в рамковата програма. Трябва да намерим допълнителни неща. Имам Три основни безпокойства. И когато сателитът бъде качен и започне програмата да работи, данните ще бъдат ли безплатни? Или пък организациите ще трябва да заплащат за използването на данните, предоставени от ГМОС или пък това ще е безплатно. Искаме ГМОЗ да е успешен проект и за да насърчаваме на въведенията, мисля, че тези данни трябва да бъдат предоставени безплатно, за да може всички да ги ползват на равна нога и новаторските фирми да се възползват от тях. И последното ми безпокойство координирането на програмата. Когато е готова, кой ще я координира? ИСА не може да го прави, защото те го правят, го строят, извинете. Кой ще го координира тогава? Ако това е комисията, кой е в комисията? Дали ще бъде генерална дирекция предприемачество или друга? Не е ясно това. И ако е Европейската комисия, тя може наистина да го прави, но това не е една институция, която управлява проекти. Това не им влиза в компетенциите и тъй като аз съм, трябва да кажа, че в крайна сметка те са много добри в определени сфери, но не и при управление на такъв тип проекти. Ерго, това, което ни притеснява е кой ще координира. И с това, като че ли се изчерпва всичко, което колегата Гланте и аз искахме да кажем по отношение на ГМОС. Дати. Колегата Дати има думата. Благодаря, господин председател. След като ирландците гласуваха за Лисабонския договор, остава ратифицирането му в Полша. Това е много радостно, тъй като Лисабона, договорът от Лисабон ще даде по-голяма възможност и по-голям приоритет на научните изследвания, а в тази връзка и на изследваните свързания с космоса. Комисия, от коми, страна на комисията беше споменато, че е, е необходимо създаването на структура за управление. Това е един важен елемент от е, програмата. В едно съобщение от 12 ноември миналата година комисията искаше, е, настояваше за изграждането на един съвет или консултативен орган – който да се състои от представители на държавите членки и представители на инфраструктурите, които да позволят държавите членки да работят съвместно с Европейския парламент. Да се предостави координиране на програмата. Можем да си представите, че е, за която отговаря за компонентите в космоса, комисията посочва, че за този голям брой от участници има нужда от прост и ефективен начин на управление в рамките на тази програма. Една друга тема, към която искам да се спра, тя не е заложена в проекто регламента. Говоря за сертифицирането на данни, които се а, използват а, чрез тази инфраструктура. Както председателството предложи, трябва да а, се замислим създаването на една рамка за сертифициране. Така че а, на Пример да бъдат включени и а, а, съдебни спорове, и използването на данни в рамките на тази програма да се използват а, и в а, други случаи. Това, с, а, това е на поредица от а, възможности, за които може да използва тази програма. Но най-вече аз ще се ръководя от прозрачността. Благодаря ви за вашето допълнение. Ще дам думата на комисията, тъй като не виждам други, които искат да вземат думата. Господин Сеприе. Oui, merci beaucoup, Monsieur le, le Président. Mon nom est Valère Moutarlier, euh, chef du bureau G. Благодаря, господин председателя. Аз съм ръководител на бюрото на а, ГМОС. Искам да се спра на трите елемента, които бяха споменати и най-вече по точката за а, съвещателния орган и неговите партньори. За първи път тази програма за наблюдение на Земята е предмет на едно предложение за а, Мерки за координиране. Е, това е една научно-изследователска рамка, както вие знаете. Целта е да се, създадат, да се създаде нова рамка в финансово и организационно отношение и да се определят приоритети – а, ние а, се консултирахме с заинтересованите страни и те казаха, че това трябва да бъде заложено като приоритет. Трябва да има система за, а, за насърчаване на тази програма за наблюдение на Земята. Всички заинтересовани сектори на промишлеността казват, че трябва да има един бизнес план за наблюдаване на земята и тази система да, да има приемственост при нея. От едната фаза до другата фаза трябва да се въведе една дългосрочна стратегия от страна на Европейския съюз трябва да има приемственост при това на наблюдение и а, данните да бъдат, да има възможност за обмен на данни между а, отделните ползвателни. А, препоръчват различни източници на финансиране, които трябва да бъдат разпределени равномер, равномерно между различните компоненти, наблюдение на а, земята, развитие на а, услугите, на предоставянето на услуги. Това значи, че това са мерки, свързани с съвършенстване на пазара. Този общностен инструмент трябва да бъде използван а, по най-оптимален начин. Днес а, се състои дебата с законодателя и как могат да бъдат използвани тези финансови средства по най-добър начин за различните компоненти на програмата. Политиката свързана с използването на данни. Комисията обсъжда този въпрос и най-вече в рамките на работната програма на съвета. ние искаме а, принцип на откритост в рамките на а, тези международни правила, които трябва да се спазват. Ние искаме данните да се използват а, безплатно. Това е е, един вид отплата за инвестирането в различните инфраструктури. Подчертава се многократно, че разходите за инвестиции са един основен инструмент. А, за да може да се е, е, изгради една индустрия, е, с, е, която да е устойчиво е, развита и за да могат да се намерят и е, развият е, по-малко развити пазарни ниши. Относно координацията беше споменато нещо за партньорите на съвета. 2008 има съобщение на комисията. Комисията се опита да даде насоки за управлението на а, ГМОС. От опита ние знаем, че в рамките на това съобщение комисията предлага общ... да се поеме обща а, координация при прилагането на програмата. Дали комисията иска да се позове на, да се опове на вече съществуващата инфраструктура в Европа. Трябва а, да се м, вземе предвид нуждата, на която имат ползвателите и да се използват капацитети, които вече съществуват в Европа. А, двойната работа трябва да се избегне на общностно ниво. На второ място а, да се оповем на съществуващите агенции, които вече имат опит при наблюдението на Земята. Например, при наблюдението с сателити а, за системно наблюдение чрез сателити. Има и други начини на наблюдение. Ние се опитваме на европейско ниво да създадем една рамка, която дългосрочен план може да използва тази инфраструктура. комисията спомена, че освен Европейския съюз и други участници трябва да бъдат включени в а, тази координация. Трябва да има а, такива служби за координация, които да бъдат а, съгласувани с държавите членки. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, колеги, каза председателя. Относно графика, 10 ноември размяна на мнение, на 2 и 3 декември обсъждания, на 10 декември внасяне на изменения, на 27-28 януари повторно обсъждане и на 4 февруари гласуване. Благодаря ви за вашето съгласие. Следващата тема е структури за управление на европейските съседни радионавигационни програми. Ние говорихме по този въпрос. Докладчик е колегата Тузновски. Първо ще дам думата на колегата Тузновски и след това ще дам думата и на другите колеги, които искат да се изкажат. Имате думата. Děkuji, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vím, že se dostáváme trochu už do... Благодаря, председателю. Тъй като ни притиска времето, ще бъда наистина кратък, защото тази тема сме обсъждали и преди. Въпросът за структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми е свързан с техническа хармонизация на два стандарта, които вече излязоха това са директиви на съвета 1321 от 2004 и 638 от 2008. Имаме нужда от а, тази техническа регламентация, тъй като има значими промени. Знаете, например, че Галилео претърпя наистина значими промени. Основното тук е сигурни... сигурността в системата. която води до промени на Агенцията за управлението и ролята на комисията – Европейската комисия има много силна роля, защото сега носи голяма роля по подготовката на тази система. Ето защо определени изменения в управленската структура са представени на нашето внимание. Позицията на Европейската комисия в управителния съвет би трябвало да бъде засилена поне половината от гласовете на надзорния съвет трябва да се получат. Но така или иначе това все още подлежи на дебат. Дори това предложение е доста деликатно, но се надявам да намерим решение. Надявам се Европейската комисия да ни каже какви са идеите и за тази позиция на делегацията в надзорния съвет на агенцията. След това имаме определен представител на парламента в надзорния съвет. Този представител ще има статус на наблюдател. Статут, извинете. Ролята на наблюдател обаче може би ще се окаже не е толкова проста, тъй като по този начин нямаме никаква активна роля. Считам обаче, че що се отнася до управляващите структури по такъв важен проект, това е една възможност. Важното е да направим една система, а, да, с която да имаме акредитационна агенция, която да бъде независима и да гарантира сигурността на проекта и системата. Има едно изискване за високи експертни познания, както и проверки за сигурността и съответни нива на проверка за поверителност и неизнасяне на данните за всеки един служител. хармонизирането на стандарти между всички институции е изключително важно, но създава някои проблеми, които трябва да бъдат решени. Става дума за делегата на комисията в надзорния съвет и неговата позиция но също така и въпросът за системите за сигурност. А те са изключително важни за една такава сложна система. И обсъждахме това и по-рано, затова сега ще дам възможност на другите да се изкажат. Но се надявам този проблем да бъде разгледан като наистина важен, защото в крайна сметка комисията, Европейската комисия а, има огромна роля и то а, трябва да бъде обсъдено. Благодаря, господин Пол Врюбих има думата. Благодаря. Е, искам да... Аз представлявам колега Ниблер. Уважаеми колеги, през изминалите месеци и години като представител на Европейския парламент интензивно се а, занимавахме с а, проекта Галилео. През април 2008, 2008 беше дадена зелена светлина след дълги преговори. Но останаха все пак някои въпроси открити, свързани с бъдещето на навигационната система. Имаме нужда от Галилео като самостоятелна навигационна система. В това съм убеден. Развитието на програмата трябва да се основава на една база за да може Галилео да бъде пуснат в експлоатация. Когато бъде пуснат в експлоатация, какво ще случи след това? А, каква е концепцията за Галилео след 2013 година? Трябва в дългосрочен план много ясно да бъдат разпределени отговорностите, за да има сигурност при планирането от страна на всички участници. Трябва да се гарантира, че парламентът настоява за прозрачност, която трябва в бъдеще да бъде спазвана като принципи, защото проектът се финансира от накоплаците и те имат право да знаят какво се случва с тези средства. Участниците от Европейския парламент трябва редовно да бъдат информирани за последните развития относно програмата. Само по такъв начин разходите могат да бъдат оправдани. Още веднъж е, искам да подчертая а, важната роля на комисията в рамките на тази програма. А, ние трябва да се придържаме в а, тези амбициозни срокове, които сме си поставили. Благодаря ви. Благодаря, казвам председателят. Колега Рюбих. Господин Оди. Съвсем накратичко, господин председателю, на 19-та страница проверяването на сметките и одита. Сметната палата е тази, която може да проверява сметките, но не може да ги одобрява. Може само да ги провери. Моля ви, поправете го. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на комисията господин Карамицус. Uh, Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика за предложението. Which... Искам да повторя част от въпросите, които обсъдихме и миналия път и които биха улеснили, според мен, работата ви при следващите етапи. А, мисля, че основата на нашето предложение беше регламент от 2007 година, 263. Там е заложена ролята на Европейската комисия, ролята на съответната система и оттам насетне се анализират процесите по възлагане на обществени поръчки и така нататък. Говорим а, за укрепване на комисията в а, този борт, защото считаме, че когато със законодателния орган прецени, че Европейската комисия трябва да носи отговорност за управлението на комисията, трябва да имаме възможността да отговорим на това предизвикателство и не може да се оказваме в една ситуация, при която в борда въпроси, свързани, например, с експлуатацията на системите за сигурност, да не могат да бъдат е, разгледани така, че комисията, носеща отговорност, да не може да каже своето становище и то да бъде взето предвид. Тъй като тя съвсем ясно е записано, записана като е, отговаряща страна, отговорно лице по сигурността. Тоест, от една страна не може да кажете, отговаря комисията за цялата сигурност и след това в борда комисията да няма абсолютно никакви правомощия. Правомощията и да бъдат взети, иззети от другите страни. Една от причините е точно тази. Затова искаме комисията да носи тази отговорност. А ако парламента иска комисията да носи отговорност, то тогава тази отговорност трябва да бъде подкрепена на всички нива. Защо решихме, че Европейския парламент трябва да има роля, дори ако това е малка роля, ролята на наблюдател, защо да бъде представен борда? В съвместна декларация е записано, че се създава един междуинституционен панел и че съвета, комисията и парламента признават потребността трите институции да си сътрудничат. И в това отношение, ако парламента е представен в борда, то тогава той ще може да види какво се случва в сферата на сигурността и по отношение на предложението за комерциализация на системите. Може би продажба на данни. Какво ще се случи след 2013 година? Това е много важно. До година, според регламента, се казва, че трябва да направим средносрочен преглед и да направим предложения за последващите етапи. Мисля, че ще го направим. Започнахме процеса на анализ на отделните възможности, какво трябва да бъде управлението на системата след 2013 година. И мисля, че до, година ще излезем пред парламента и съвета с едно такова предложение за ситуацията след 13-та година и ролята на комисията. Искам а, сега да кажа още нещо. Искахте да имаме по-дълга дискусия за Галилей. А, но всичко след 13-та година зависи от внедряването на системата и отделните услуги. Ще можем да ви кажем много по този въпрос в края на годината, в началото на другата, когато започнат процесите за възлагане на обществени поръчки в отделните държави членки. Ще видим кой каква част от системата ще а, внедрява и така нататък. Тогава ще знаем точно. И бюджетната ситуация. И какво ще се случи след 13-та година, ще разберем тогава. Връщам се отново на по-важните въпроси. защо комисията да е толкова силна в борда. Това го обясних. Обясних и защо смятаме, че Европейския парламент играе важна роля и че статута на наблюдател, както и в други агенции, е нужен. Вие знаете, че съвета и в дискусиите не прави много благоприятни за вас предложения. А що се отнася до акредитацията, искахме да има известна независимост при вземане на решенията. Ето за това така сме описали процеса е, на изграждане, хомологизация на системите за сигурност. Ще обсъдим с докладчиците, с е, докладчиците в сянка, ако имате време, разбира се, как ще работят нещата и също така, какво мисли съвета по този въпрос? Надявам се да имаме една спогодба при първо четене по този въпрос, за да видим как ще бъде заложен процес. Нямам какво друго да кажа. Благодаря ви. Благодаря ви. Колегата Сновски, искате ли нещо да добавите? Не. Тогава нека говорим за сроковете. 10 ноември предложенията за е, е, следващото обмяна на изменения на 2 декември обсъждане, 9 декември изменение, 28-29 обсъждане и февруари а, е, гласуване. Още веднъж предложението на комисията ние трябва да намерим време при присъствието на всички колеги, които работят по този въпрос. За съжаление, че при една такава точка, която имаме в дневния ред, докладчикът е сам. Да обсъдим и за разпределянето на задачите. А, и мисля, че комисия трябва да бъде уведомена след това. Секретарятът може би ще а, се опита да, на, да намери време през януари и да включи тази точка в заседател, в програмата, дневния ред на заседанието. И така, приключваме с тази точка. Под точка разни нямам какво друго да кажа. Благодаря ви за днес. Ако сте съгласни, след 2-3 минути ще започнем с заседанието на координаторите. колкото по-експедитивно действаме, толкова по-добре. Има ли координатори, които още не са пристигнали? Обадете им се. Благодаря ви.